но изглежда 20 години по-млад. И така, 100 годишнината ще се празнува на Естония на 24 февруари 2018 година. Мотото на естонското председателство ще е единство чрез баланс, като приоритетите ще са в областта на економиката, сигурността, цифровизацията и стабилността и устойчивостта. И така, господин Свен Миксер, искаме да чуем от вас какви ще са приоритетите в външната политика. Предполагам, ще става дума за разширяването за Турция, за Средиземноморието. Може би ще говорите и за срещата на върха в Триест, което ще започне утре. Това ще е среща посветена на Западните Балкани, тяхното приближаване към Европейския съюз. И така, господин министр, давам ви думата. След това ще имаме възможност за дебат. Трябва да приключим до 4 часа, защото тогава очакваме Хелка Шмидт за едно обсъждане в рамките на нашето, на, нашето, на нашето бюро преди срещата на министрите на външните работи. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Радвам се, че е такъв голям интерес е към приоритета на естонското председателство в областта на външната политика, политиката на сигурност и политиката на разширяване. Десет министра вече са говорили от общо 15-те естонски министри в правителството са говорили в, в Брюксел, в различни комисии и се радвам, че днес тази възможност имам аз. За мен е чест и удоволствие да говоря за приоритетите на естонското председателство. Имаме много добри контакти с парламента, много ги ценим и аз оценявам доброто сътрудничество с Комисията по външни работи господин председател, ние се срещнахме през март и това, тази среща беше много полезна за нас да подготвим дневния ред на председателството. На мен това ми беше много полезно да разбера е, насоките и приоритетите на Европейския парламент. Много неща се случват в политическото ежедневие и ние се опитахме да бъдем много гъвкави, за да послоним в нашите приоритети различните събития и развития. Както в Европа, така и неща, които ни застигат от европейското съседство. Искам да благодаря и за чудесните резултати на Малтийското председателство през изминалите 6 месеца. Чудесно си сътрудничахме с тях. Започнахме да говорим и с нашите партньори България и Австрия. Тази, тази пролет Естония празнува три годишнина от желанието на Естония да 300 годишнина на от желанието на Естония да се присъедини към Европейския съюз, нашето желание за подготовка за председателството беше голямо. Имаме много високи критерии в това отношение. Впоследствие мога да кажа, че нашият, нашият народ и <clears throat> нашата страна имаха големи предимства, които извлякоха от членството в областта на економиката на сигурността. След създаването на Европейската общност от 50, през 1957 година, В Европа има мир от 60 години, мир и благоденствие. Това е един чудесен проект, проект, в който моята страна участва едва от 13 години. Оптимизъмът и положителната нагласа към Европа се споделя от гражданите – но въпреки това има хора, които си задават въпроси за бъдещето на Съюза и то на фона на Брексит. Страховете след е, е, референдума за Брексит малко се поуспокоиха. Всичко това се отразява в положителната динамика на економиките ни те отново беле. при последните избори в някои от държавите членки. Но не може да загърбим всички трудности, все още сме изправени пред непредвидимости. Така че дебатът за бъдещето на Европейския съюз си остава много релевантен въпрос. Мотото на естонското председателство е обединение чрез баланс. Обединение единство прави препратка това понятие към основите на европейския проект, както и уважението към разнообразието. Това е много важна европейска ценност. Има естествено различни интереси тук, различни приоритети, когато става дума за 27-те държави членки, все още обаче 28, има всяка държава членка има свои специфични характеристики и съответно интереси. За да може Европейският съюз да се развива, ние решихме да се съсредоточим върху четири основни политически области, и на тях основаваме нашия дневен ред. Най-напред иновативна, отворена економика. Това е предварително условие за развитието на Съюза и на държавите членки и на обществата. На второ място сигурна и безопасна Европа. Ние смятаме, че сигурността е ненарушима, ненакърнима във всичките й аспекти на фона на глобално развиващия се свят. Имам предвид тук и включително географски аспект. Нашата сигурност в Съюза има директно отношение към всеки го от нас. На трето място, хоризонтален приоритет е цифровия дневен ред – това е много широк въпрос, широкоспектърен въпрос. Той покрива различни теми, като цифровата економика, информатиката, сайб, киберсигурността и така нататък. На следващо място устойчивата Европа, включващата Европа, Нашият министр-председател направи преглед на нашия дневен ред миналата седмица в Страсбург. Надяваме се през следващите 6 месеца на положителна динамика и консенсус. Сега, що се отнася обаче за външната политика, искам да започна с темата за разширението. Разширяването на Европейския съюз е нещо, което е в сърцевината на, нашата, на нашия дневен ред. Ние сме убедени, че европейската перспектива е основен двигател за реформи в страните кандидатки. Европейският съюз се основава на концепциите за мир, демокрация и правова държава. Ние очакваме с тези ценности да се споделят и от страните кандидатки. Политиката за разширяване се основава именно на тези основни принципи. Посетил съм няколко страни през последните няколко месеца. Започнах с Западните Балкани. Европейският съвет обсъжда тези въпроси, свързани с въпросите, свързани с този регион Непрекъснато държавните и правителствени ръководители се обединяват около идеята за необходимостта от реформи в този регион, като предварително условие за предприсъединителния и стабилизиращ процес. Преговорите с страните кандидатки – са далеч от приключване, но има напредък по време на Малтийското председателство. Ние успяхме да отворим и да приключим някои, да затворим някои от главите с Черна гора и Сърбия. Успяхме да придвижим напред преговорите Надяваме се на, на по-нататъчен напредък и пре, по време на нашето председателство. Основните области са корупция, борба с организираната престъпност, съдебната система, свобода на медиите. Европейският съюз също обаче трябва да отговори на очакванията, когато са изпълнени условията от страна на страните кандидатки, т.е. да изпълним нашите собствени обещания. Това е единственият начин да продължим с, напред с една надежна политика по разширяването. Сега няколко думи за отделните страни. Черна гора – Черна гора е най-напред в преговорите. Надяваме се на по-нататъчен напредък по време на нашето председателство. Условие обаче е Черна гора да продължи с реформите, ориентирани към правовата държава. Окоръжаваме всички политически партии да подкрепят създаването на демократични институции, на парламента и да не бойкотират институциите, а да дебатират политическите си разногласия в парламента. Присъединяването на Черна гора към НАТО това е процес, който на който се опитаха да повлияят някои външни актьори. Но този процес бе успешно завършен и това дава надежност на европейските политики. Сърбия. Новият сръбски министр-председател и неговото правителство се опитват да Интензифират реформите. Надяваме се правителството да продължи с тях. Диалогът Белград-Прищина е противоречив момент. Надяваме се този диалог да продължи. Предстоят избори в страната. Динамиката е сложна. Нещата не са прости, но искаме да окоръжим нашите партньори да следват една последователна политика. Александър Вучич, президента на Сърбия, каза, че Сърбия ще продължи да преследва своята европейска цел. Това казаха и другите колеги, с които говорих от сръбска страна. Една от проблемните глави е върховенството на закона и правовата държава. Ние бихме искали сръбските власти да предприемат всички необходими стъпки за постигане, за установяване на правова държава. Нормализацията на отношенията с Косово е важна точка. Готови сме да работим с комисията и с държавите членки, с външната служба и с парламента за постигане на тази цел. Парламентът беше много активен за поощряване на провеждане на реформите във всички балкански държави. Косово. Говори за... Споменах диалога Белград-Прищина. Последните избори в Косово не са още основа за създаване на правителство. Това се надяваме да се случи скоро и се надяваме, че правителството ще успее да проведе нужните реформи. Имаше важни стъпки, направени по европейския път. Потенциалът тук е огромен, но има нужда от много усилия за борба против организираната престъпност, корупцията и нормализиране на, отношенията с Сърбия, Черна гора и другите съседи на страната. Македония. Приветствам събитията в бившата република Македония. Има правителство, това е добро начало, много време беше загубено, трябва много неща да се довършат. Правителството обеща провеждане на реформи, Има окоръжаващи сигнали. Правителството обяви своя план за реформи, но важно е политическия процес да напредне, да набере сила и се надяваме правителството да може да работи конструктивно с опозицията. Очакваме правителството да подкрепи работата на специалната прокуратура. Процесът на европейска интеграция не вървеше добре през последните години, но правителството използва напоследък риторика, която е окоръжаваща за близкото бъдеще. Албания. Имаше парламентарни избори на 25 юни в страната. Сигурни сме, че правителството няма да губи време, ще работи и ще използва положителната инерция. Миналата година бяха започнати преговори за присъединяване и сме радостни да видим, че преговорите може би могат да бъдат ефективно открити в близко бъдеще. Босна и Херцеговина. Там са необходими също реформи. Очакваме страната да изпълни поетите ангажименти на всички нива. Основната отговорност за успеха на реформите е отговорността на институциите. Противоречивата риторика обаче буди някои съмнения. Турция стратегически партньор и страна кандидат. Смятам, че тук е важно да продължим отворения диалог и ангажимента към тази страна. Европейският съюз трябва да остане двигател и стимул за реформи в Турция. Трябва да имаме стратегия за работа с Турция, за решаване на проблемите, независимо от вътрешната динамика и политическите събития. Имаше сигнали, срещането на 25 май между Ердоган и Таяни. Това беше възможност за положителното развитие на диалога. Искаме да поощрим сътрудничество в, с Турция в областта на миграцията, економиката и търговията. Приветстваме факта, че Имаме вече конкретни резултати, т.е. има по-малко смъртни случаи в Средиземно, в Средиземно море. По-тясно сътрудничество на Турция с Съвета на Европа, с Европейския съвет, опазването на човешките права, и демократичните ценности, това е нещо, което за нас е много важно и което трябва да бъде изпълнено, ако Турция иска да продължи по европейския път. В същото време, нека не забравяме, че, конститу... че в референдума за промяна на Конституцията почти половината от населението гласува против предложените промени. Така че нека не забравяме е, какво иска цялото население. Кипър. Разговорите не са окоръжаващи в момента. Мисля обаче, трябва да запазим самообладание и да не губим надежда за напредък. Очакваме Турция да играе конструктивна и активна роля при преговорите около Кипър. И сега нещо друго. Някои странични въпроси. <clears throat> Миграцията. Миграцията. Тук имаме нужда от общ подход – не може да правим разлика между вътрешните и външните аспекти на миграцията. Трябваме, трябва ни холистичен подход. Миграцията е един от нашите приоритети. Миналата седмица в Талин се срещнаха министрите на вътрешните работи и правосъдието и обсъдиха ситуацията с миграцията. Обсъдиха средиземноморския маршрут през Италия. Това беше основното, за което говориха министрите. Явно, че този въпрос ще си остане основен по отношение на миграцията. Тук трябва да намерим решение, трябва да подобрим устойчивостта на обществата, на държавните структури, на страните, които са на първа линия. Естонското правителство все решение за отделяне на 1 милион евро за, попечител... за доверителния фонд за Африка. Важно е да, имам, да подкрепим съответните структури, да подкрепим страните да контролират своите граници. Също така много усилено работим с разширяването на обхвата на сътрудничеството по опазването на общите външни граници на Съюза. Искаме да продобрим възможността на Европейския съюз да се справя с практичните аспекти, с практическите аспекти на миграцията. Трябва да работим заедно с мигрантите, които вече са достигнали европейските брегове. И накрая източното партньорство. Това е също наш приоритет. Източното партньорство е, бил инстру, е било инструмент, подкрепящ реформите в шесте страни партньори, ние се опитваме да консолидираме усилията. Имаме споразумение за асоцииране с три от страните. Гражданите от тези три страни могат да пътуват без виза в Европа. С Армения се водят разговори за новието рамково споразумение – и се обсъжда ново споразумение с Азербайджан. А, с Белорус нещата предстоят. Виждаме някои добри, окоръжителни резултати миналата година. Виждаме застой тази година. Русия и трансатлантическите отношения. Това са също въпроси, които са свързани с външната политика и политиката за сигурност. Но може би на тези отношения могат да се спра по време на въпросите и отговорите. Благодаря, Свен Никсър. Благодаря ви за представенето на приоритетите за следващите 6 месеца на председателството на съвета. Имаме 26 минути време за обмен на мнение. Имаме 7 колеги, които да искат да ще се изкажат. Мафридес, Лиц, Астревициус, Зовко. Това бяха колегите, които са се записали. 8 колега. С това приключвам списъка. Двама, по две минути на оратора, ако обичате. Първият оратор е Тони Килан, естонският ми колега. Много благодаря. Много съм насърчен от приоритетите на естонското председателство във връзка с разширяването и източното партньорство миграцията и акцента върху Западните Балкани. Но както знаем, тясното гърло в Западните Балкани разширяването е, е съвета. Комисията предложи да се започнат преговори за присъединяване. Преди 7 години Европейския съюз има нещо като с отговорност при този импулс. Така че бих ви насърчил много да се опитате да започнете, да постигнете единство в съвета, за да може да се започнат преговори за присъединяване е, и да се говори за крайната цел, а не за пречките. На втория въпрос вие споменахте за доверителния фонд на средиземноморски региони на Африка. Това е много важно. Аз следя инициативата на италианския външен министр, но това, което той предлага е да се съсредоточим на диалога върху трафика на хора, който, за съжаление, е органично обвързан с, с беженския проблем. И третия проблем е бъдещето на Северен Ирак, както а, и а, гледната точка на ИДИЛ. Може ли Естония да доведе до дългосрочни гаранции за изграждането отново на стабилността а, между християни? Господин Мавридис има думата сега. Благодаря, господин председател. Първо искам да приветствам министъра а, и да ви пожелая успех на вашето председателство. Веднага пристъпвам към въпросите. Ще ви прочета едно изречение от един документ, наречен Естонското председателство. Към края има едно такова изречение. В зависимост от напредъка, ние сме готови да работим за мандата, за а, преговорите а, по европейските проблеми, свързани с митническия съюз. А, сега ще ви помоля да си сложите слушалките, защото ще говоря народния си език. Имате време. Ако сте готов прочели сте това и аз ще кажа това. Поне в Европейския парламент имаме две, а, два проблема, включително а, търговията с Турция. Едното е политическо, а другото е правно, а, правно условие. А, признаването на Република Кипър. Политическия проблем Политическото измерение е свързано с Турция. Вие смятате ли, че това средство за натиск, което остана последно за Турция, а именно економическия натиск, смятате ли, че Турция ще продължи да упражнява подобен натиск? И последният ми коментар. Искам да ни посочите Доколко след провала на кипърските разговори смятате, че позицията на Турция, която се изразява в това да продължава да поддържа войски в държава членка на Европейския съюз, да смятате ли, че това поведение на Турция е конструктивно? Трибициос. Судин Остребициус има думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да да започна с поздравления господин министр за естонското председателство. Вие имате опит и една свежа гледна точка към бъдещата работа. Днес е последния ден на ратифицирането беше добавен последния пункт към споразумението за асоцииране между България и Украина. Имаш отне много време, но тъй като срещата на върха за източното партньорство ще бъде по време на вашето председателство, какви стратегич... какво, какъв стратегически напредък можете да видите в източното партньорство? Според мен това е една добре работеща платформа. Вие може да се гордеете с нея, може би може да разширим неговия обхват и да включим някои средиземноморски държави, северноафрикански държави. Ще ви бъда благодарен да споделите какво мислите по въпроса. И сега по въпроса отново за партньорствата. Забелязахме съвместното писмо на Украина, Молдова и а, Грузия на техните председатели на парламенти. Вие споменахте, че става дума за мотивация, за бъдещи реформи и всичко останало. Кога и как ще можем да направим допълнителната стъпка напред, за да отговорим на очакванията. Но за да можем да насърчим напредъка на тези държави и същевременно да а, запасим а, темпото на постиженията. Благодаря, господин Преда от ЕНП. Господин министр, благодаря за това, че дойдохте при нас днес. Вашата страна пое председателството на е, съвета и е, то в една сложна ситуация. Ние сме конфронтирани с множество предизвикателства. Първо, бих искал да подчертая Брексита. Що се отнася до външните работи, председателството представи много реалистична визия, като е, постави акцента върху единството и що се отнася до сигурността на нашите граждани също. Сега, миграцията и борбата срещу тероризма и екстремизма трябва да продължат и то с много решителни действия. Ние изчакваме е, резултати от срещата на върха по източното партньорство, също така и с Африка, за да се изготви е, глобална стратегия на Европейския съюз, така че да бъдат уредени добре отношенията между ЕС и НАТО. Аз е, искам да е, посоча следното. За мое съжаление не се споменава експлицитно всичко това в програмата на председателството. Аз прочетах това, което посочвате European West Balkan, но всъщност разширяването е стратегическа инвестиция за Европа. Както казах, това не беше отразено изцяло и смятам, че това трябва да бъде посочено от всички председателства, така че да дадат кораж на държавите от Западните Балкани. Т.е. трябва да присъства разширяването. Един, едно председателство споменава разширяването, друго изцяло забравя. Що се отнася до Босна, искам да ви попитам следното. Какви са вашите очаквания за европейския път на тази страна? Смятате ли, че по време на вашето председателство вие ще може да подготвите следващите стъпки и след това ще се отнася до дебата на електоралните промени, това всъщност е нещо, което е много актуално за Босна и Херцеговина. Благодаря, господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Пожелавам ви успех във вашето председателство. Миналата седмица в Страсбург Министър-председателят на вашата страна представи приоритетите на председателството и посочи, че става дума за подготовка на среща на върха между Европейския съюз и държавите от Карибския басейн. Става дума за ЕС СЕЛАК, среща на върха през десента тази година и аз бих искал да чуя от вас какво очаквате от тази среща на върха във връзка с американския континент. И може би имате предвид преговорите Европейски съюз Меркосур. Бихте ли казали нещо във връзка с тях? Как ще продължат те? Защото сега се намираме в много важен момент – нов президент в Бразилия, в Аржентина. След това задълбочаване на споразумението с Мексико, с Чили също. В парламента много хора очакват от нас през това полугодие да постигнем напредък с Чили, т.е. по време на вашето председателство. Вие говорихте за източното и за южното партньорство – и аз бих искал да чуя от вас нещо във връзка с отношенията Европейски съюз и Латинска Америка, СЕЛАК, Мексико, Меркосур, Чили. Сега преминаваме към Аналиц. Благодаря. Поздравление за вашата програма, за рамката, която сте заложили. Имам два въпроса в две сфери. Ето ме тук. Едната сфера вие бяхте министър на отбраната и говорихте за фондовете за отбрана. Днес имаше заседание на бюджетната комисия и се запитахме откъде ще дойдат парите. И това е една много голяма тема за Европейския съюз. Развитието на допълнително единство, но парламентът би трябвало да има да има поглед за това как виждате вие бъдещата ситуация, дали износа на оръжие трябва да бъде в кавички оркестриран и това е въпрос в този контекст. Вие също така, вие казахте, че работите за устойчивостта. Как виждате проблема STG? Има една програма на Естония. Смятате ли, че има възможност да се развива повече този проблем? Благодаря, нали? Сега Едвард Кукън. Е- Благодаря. Добре дошли, господин министър в Афет. Моля, възползвайте се от възможността на вашето председателство, да покажете колко сте добри, защото аз знам, че наистина сте много добри. В моите дейности аз обръщам много голямо внимание на регионалното развитие на Западните Балкани. Аз имам много, имах много въпроси, но след като ви слушах, останах безмълвен и без въпроси, защото нямам критични бележки. Ети много скромен пример. А, пример. А, това, което казахте, разширяването няма да бъде вашия приоритет, но няма всъщност да, извърш, да, да, да говорите за една поддържаща функция на разширяването. Разширяването на Западните Балкани става все по-важен елемент в дейността на всички институции на Европейския съюз. Следователно ще бъде много добре, ако в вашите изказвания включите значението, което придавате на разширяването след а, а, фамосното изказване на Жан-Клод Юнкер – от преди три години, ние трябва да уверим колегите си от Западните Балкани, които са много е, чувствителни. Какво ще направите, искам да запитам, рутинно или с някакви специални мерки? Ще бъде добре ако Европейския съюз се чувства в Западните Балкани като ефективен партньор. Сега Желяна Здравко. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Както вече казах колегите, важната част на вашето изказване беше за разширяването. Аз напълно съм съгласна с това, което вие казахте, но това, което ме тревожи, беше едно кратко изречение за Босна и Херцеговина и вашата дефиниция, кой трябва да изиграе ролята в бъдещото вземане на решение и че това е въпрос за местните власти. Искам да ви помоля да вземете предвид факта, че не става дума само за разширяване и за защита на границите на Европейския съюз в тези държави, но има и проблеми на мира и сигурността. Има влияния на фактори извън Европейския съюз в тези места, така че мисля, че трябва да обърнете повече внимание на Босна и Херцеговина. Днес е годишнина от събитията в Сребреница. Босна и Херцеговина са подали мова за влизане в Европейския съюз. И както каза колегата Преда, ние очакваме решение по изборния закон и ние апелираме към вас да обърнете повече внимание и Европейския съюз има морална стойност в тези държави. Благодаря, Желина Зовко. Преди да ви дам думата Господин министр, искам да кажа и аз нещо. Вие ще говорите също така и с албанци. Ще работите с албанци и косовари. Аз също ще ви бъда благодарен, ако, помони, ако напомните на нашите приятели в Албания и Косово, че Приказки за Велика, Бал... Велика Албания са безсмислени. Изненадвам се колко често това се обсъжда публично в двете страни. Аз казвам, че приказки за Велика Сърбия са опасни, но приказки и за Велика Албания също са опасни. Благодаря. Благодаря, господин председател Макалистър. Благодаря на депутатите за много уместните въпроси. Някои от тях се отнасят за много теми. Ще се опитам да им отговоря доколкото мога за 8 минути. Но, но а, ако няма да мога да отговоря на всичко, ще отговоря на някои от въпросите писменно. Първо, по отношение на миграцията, както казах, необходим е холистичен подход. Определено, когато се опитваме да решим проблема с кризата, трябва да признаем, че миграцията винаги е била част от как да кажа, от функцията на обществото. Това винаги е имало голяма част от населението, които се движат независимо от това дали става дума за природни или антропогенни, антропогенни бедствия. Това се е случва. Ние трябва да се борим с, те, с, с тези неща, с трафика на хора да поставим акцента за това как да се облегчи а, законната миграция, която да бъде по-хуманна по отношение на хората, които законно мигрират. Аз а, трябва да кажа, че трябва да оценим притегателните фактори – и трябва да има хуманитарен паритет, който е преди работата ни по тези съмнителни неправителствени организации, които облегчават трафикантите на хора. Така че мисля, че ситуацията е много сложна. Тя включва това да се спасят онези, които имат легитимни страхове, а, а, като същевременно не се създава допълнителен притегателен фактор. Бъдещето на съвременен Ирак – това е всъщност една хуманитарна катастрофа и в моменти, когато се предоставя хуманитарна помощ на хората засегнати от войната в Ирак, както и в Сирия, тогава не можем да правим политически оговорки, но когато говорим за други неща би трябвало да има определена условност. Трябва да се разграничава между хуманитарните системи и системите, които се нуждаят от помощ и да бъдем по-внимателни, предпазливи, когато в бъдещето на Ирак, например, и на Сирия – ние би трябвало да бъдем много предпазливи, когато насърчаваме идеята за пре, а, а, преразглеждането на границите, макар че правителствените институции могат да бъдат крехки, и да не могат да упражняват пълен контрол върху съответната си държава. Въпрос на, колег... на уважаемия депутат Мавридис, въпрос за Турция, естествено. Турция трябва да спазва високия стандарт, който ние очакваме от държава кандидат за членство в Европейския съюз и всякакъв напредък трябва да бъде а, под условие и а, да зависи от спазването на тези критерии. Аз много накратко засегнах ситуацията в Кипър и решаването на а, кипърската ситуация в някакъв момент. Мисля, че бяхме свръх оптимистично настроени че може да се намери решение в краткосрочен или средносрочен план. Въпреки това, аз не мисля, че трябва да се откажем. Те, Турция трябва да заеме по-конструктивен подход. Въпрос на колегата във връзка с източното партньорство. Мисля, че би трябвало да говорим на този етап за по-оптимистично за споразуменията за присъединяване, за насърчаване на програмата с акцент върху економическите възможности. Това е до много голяма степен упражнение в общуване, в комуникация с акцент върху конкретната формулировка на отделните декларации и комюникета, не толкова да се постави акцента върху практичния, практическия акцент. Трябва също времено много ясно да кажем, че всяка държава има суверенни права, да създаде собствените си цели и да избере собствената си политическа ориентация. Никоя трета страна не може да се намесва в суверенните избори на една държава. Аз мисля, че декларацията, която очакваме, да се приеме на срещата на върха, би трябвало да се основава на декларацията от срещата на върха в Рига. На въпроса на господин Прайда и е Брексът определено ще бъде едно важно развитие, председателството и съвета по време на разговорите и преговорите за Брексит ще бъде някаква свързочна роля между господин Барние. Ние ще се опитаме да запазим единството на 27-те държави. Има много важни проблеми, които трябва да бъдат решени. Има и други проблеми, свързани с, с юрисдикцията, имаме много компетентен преговорен екип. В някакъв момент държавите членки ще трябва да вземат решение когато се почнат да говорят за бъдещите отношения, но по време на самите преговори нашата роля е доста ограничена. Ние бихме искали просто да бъдем медиатори, улеснители. Сега по въпроса за Северна Африка, срещата на върха е много важна, като разглеждаме тенденциите на африканския континент. Това е много важен фактор, който а, потиква миграции подканва младите хора в Африка да се местят и а, а, всъщност а, не може в рамките на нашия мандат да се реши проблема с миграцията сътрудничеството в областта на обраната между Европейски съюз и НАТО е много важно. Искам да спомена това, което казаха председателя Туск и е, генералния директор на НАТО Столтенберг е, във връзка с сътрудничеството. Имаше голям потенциал в това сътрудничество Господин Лид също така засегна практически същите теми, когато се върна към многогодишната финансова рамка, мисля, че е уместно председателството да обсъжда това. Не можем да, ангажирам, да се ангажираме с големи финансови проекти, без да знаем какво има в хазната на държавите и как можем да управляваме операциите по такъв начин, за да не се наруши оперативната съвмутимост, която е изградена и която до този момент е използвана успешно. Аз мисля, че имаме още много път, е, който трябва да извървим преди в, преди в отбранителната индустрия на Ирландия да може да се ангажират други. Господин Милан Мон по отношение на срещата на върха в Веселек. Това е подобно на срещата на върха С Африка по този начин ще бъдат организирани нещата между службата за външна дейност и комисията, но ние искаме конструктивно да допринесем в подготвителния етап на срещите на върха с анализ на събитията по отношение на международните споразумения, които се сключват с Чили или Мексико. Ние ще се опитаме да играем конструктивна роля, за да може да се отчитат грешките с цел да се постигне успех. Една друга рамка, според мен, е, че ще бъде възможно да се придвижи малко по-бързо. Един въпрос от господин Кукън за разширението на Европейския съюз. Аз не мога да кажа, че разширението не е наш приоритет, определено е, но трябва да се предприеме един априористичен подход. И винаги трябва да разглеждаме вътрешните предизвикателства на Европейския съюз. по време на посещението ми в Черна гора, в Сърбия, в Косово и други държави кандидатки. Винаги казвам, че е важно да се използва възможността тогава, когато се отвори прозореца. И е много важно да бъдем много внимателно ръководени от стратегическите си цели и да съобщаваме целите на реформата на собствените си народи. Защо Европа може би не е готова на този етап за непосредствено разширяване. От една страна има промени, ако нещата тръгнат правилно, много е важно тези държави да бъдат готови. Ние сме готови е, да им помогнем, а те са готови а, искрено да работят за постигането на тази цел. И накрая какво остана? А, да, Босна. Въпросът за Босна, е, въпросът на госпожа Сопко, е, беше споменат и от господин Преда. Мисля, че е важно да се продължи прилагането на програмата за реформи. Мисля, че е важно страната да покаже на властите, че те могат да говорят с един глас. Не винаги е било така. Ние напълно осъзнаваме неправомерната външна интерференция на меса във вътрешните работи на една страна. Аз съм умерено насърчен от някои неща, които се случиха неодавна. Аз зная колко е трудно разделящата риторика и иновативните подходи в кавички, преначертаването на граници в пряки в преносен смисъл не е плодотворно, но би трябвало да насърчим първо властите на национално равнище и в съответните а, институции да работят конструктивно за постигане на общите цели и задачи, за да можем да бъдем готови да окажем помощ по целия път. И накрая напълно съм съгласен с вас, господин председателю, че риториката, която е една възпламеняваща риторика, за Западните Балкани не помага. И аз много бих желала да ви благодаря на вас и на много ваши колеги за работата, която извършихте по отношение на Албания и някои други държави в региона, е, което много високо се цени и в региона и в европейските институции. Това е един начин, по който Европейския парламент допринесе много положително за изграждането на един стабилен и сигурен район на Западните Балкани, което за съжаление обаче не е завършено на този етап. Председателя, благодаря господин министр. So good luck. Желая всичко хубаво на естонското председателство. Вие ще бъдете често гост в Брюксел, ще пътувате и на други места. А това беше добър обмен на мнение. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Следващата точка ще се състои при затворени врата. Искам да помоля всички колеги, които не биват да вземат участие на заседание при затворена врата, да напуснат.